кета предложения и, съм и се радвам, че сте готови за сътрудничество по този много важен въпрос. Благодаря, господин Шевкович. Гласуването ще бъде утре в 12 часа. Следващата точка в дневния ред е докладът на господин Оленичък, Европейската стратегия за региона на Балтийско море и ролята на макрорегионите в бъдещата политика за териториално сближаване. Докладчикът има думата за 4 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам да благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество, благодарение на което ние успяхме да изготвим този доклад. Тук говорим за макрорегионите и стратегията за региона на Балтийско море и тяхното значение за политиката на сближаване. Говорим за политики като в сферата на транспорта, замеделието, научно-развойната дейност. Още в 2004 година Започнахме да говорим по този въпрос. Почти всички балтийски държави са вече в Европейския съюз. Споменават се също така и транспортната политика като приоритет. Трябва да обединим ресурсите си в инфраструктурата, за да постигнем целите си. Тук говорим за повишената взаимозависимост в този макрорегион, ако искаме да се борим с замърсяването в региона, не е възможно да се справим по-отделно с този проблем. Трябва да насърчим сътрудничеството между държавите в макрорегиона. Това е една движеща сила за економическия растеж, повишава и економическия потенциал. Ако успеем да направим това, ще можем да допринесем за развитието на целия Европейски съюз. Този регион е от огромно значение за Европейския съюз. Необходимо е да създадем богатство и благодействие за всички хора в региона и трябва също така да се грижим и за образованието. Искаме да насърчим гражданското общество в региона, защото това е основата на всяка демократична система. Ако успеем, крайният резултат ще бъде интеграция, но този резултат няма да бъде възможен, ако не подобрим жизнения стандарт на хората в региона и ако не създадем нови работни места. Следователно сме изправени пред огромно предизвикателство а именно този пилотен проект да се създаде един макрорегион в Балтийско море. Имаме инициативи и проекти в региона на Балтийско море и мисля, че трябва да помним, че трябва да се разработят конкретни мерки, че трябва да намерим също така и средства за финансирането на тези мерки в следващия програмен период във връзка с програмата на економическата комисия. Е необходимо да се създаде една база данни на най-добрите практики, които да се използват е, за в бъдеще. Ние бихме искали тези програми да бъдат ефективни и ефикасни. Аз се надявам, че други макрорегиони могат да се възползват от това. Апелираме на комисия, към комисията да се присъедини към тази идея когато се стигне до средносрочното разглеждане на стратегията, то може да бъде използвано като а, един трамплин за бъдещи проекти. Тези инициативи черпят средства от а, кохезионните фондове, а това е едната възможност, а другата възможност е, е да има специализирани средства. Трябва да се разработят е, концепциите, можем да насърчим е, териториалното сближаване. Това са едни от основополагащите ценности и идеи на Европейския съюз. Можем да създадем региони, които имат еднакви интереси и които могат да си сътрудничат. Е, Балтийски регион е маяк в това отношение и то е едно доказателство за европейска интеграция. Господин Кели, една минута или по-малко. За страните в Балтийския регион е следва да отбележим следните фактори. Не са предвидени допълнителни средства, няма допълнителни институции, които, чието създаване се предвижда. Ние трябва да се обединим, за да решаваме общи проблеми във връзка с околната среда. Мисля, че тази стратегия може да даде много добри резултати. Благодаря. Господин Асада, една минута. Господин председател, дами и господа, дълбоко убеден съм, че стратегията на Европейския съюз за Балтийския регион означава по-устойчиво развитие. Ние обаче би трябвало да осъществяваме редовен преглед на тези документи. Много важна задача за този регион е да се изгради подходяща транспортна мрежа. Ето защо съм много доволен, че изменението внесено от мен за значението на транспортни коридори е, е отчетено. Това е най-възмо... най-кратката възможна връзка, която има е, решаващо значение за региона. Е, ще се улеснят по този начин отношенията между гражданите и ще спомогне за благоденствие на региона. Този проект е много важен не само от економическо, но социално и културно, културна гледна точка. Господин Борис, една минута. Благодаря, господин председател. Аз бих желал да поздравя господин Олейничак и да му благодаря за отличния доклад. Това е едно ново предизвикателство, а именно политиката на, сбло, на сближаване. Макрорегионите са интересна, е, интересно понятие. Те се използват в контекста на Балтийско море или на Средиземно море. Ние тук говорим за Балтийско море, но трябва да помним също така, че имаме и Средиземно море. И тези две морета трябва да се е, съединят е, е, и трябва да изградим един транспортен коридор, за да може тези две морета да бъдат свързани. Знам, че се водят преговори за тези транспортни връзки по суша и по море. Мисля, че е изключително важно това, ако наистина искаме да постигнем сближаване. Госпожа Селенова, една минута. Благодаря за това, че ми давате думата, господин комисар, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. Транспортната комисия посети Естония и Латвия и ние обсъждахме транспортната ситуация в тези държави. Тук не говорим за взаимо за свързване с изтока, където има прекалено много затруднения, трябва да се чака понякога с дни. Е, други пунктове за връзка също така са много важни. Следователно е важно да се подчертае значението на свързващите коридори между Балтийско море и Средиземно море или по-скоро Адриатическо море, защото това ще има много положително въздействие върху а, а, гър, а, региона. Господин Таваджи. Oh, Искам да, да поздравя докладчика господин Олейничък. Балтийския регион е първият макрорегион в Европейския съюз. Онези от нас, които биха искали да развият Дунавския макрорегион, има какво да научат от опита на Балтийско море. Едно от нещата, които можем да научим е, че не бива да се приемат твърде много приоритети. Трябва да се постигне съгласие по две-три основни цели. По този начин ще се обединят всички страни по река Дунав. Транспорта е много важен цел. Опазване на околната среда също така. Трябва да се погрижим Дунав, Дунав да бъде чист, да има биологично разнообразие. И третата цел, според мен, би била туризмът. През 2011 година унгарското председателство ще започне своята работа и това ще бъде ключов приоритет за председателството. Много се радвам, че словашки комисар господин Шевчович е, който е заместник председател на комисията, е наш събеседник. Има какво да научим от Балтийския макрорегион. Благодаря. Господин Сикорски. Господин председател, аз съм от Гданск, който е на Балтийско море, следователно подкрепям пилотния проект за микрорегиона. Пожелавам му успех, имам обаче две резерви. Искам да придам повече значение, повече смисъл на нещата, е- ако и това състои в предвиждането на средства. За тази стратегия са необходими средства. Ако вземем пари от други области, за да финансираме тази стратегия, би било катастрофално. Балтийски регион е, е сериозно замърсен и сред най-замърсените региони в Европа. И Разбира се, ние трябва да ограничим своята зависимост от руски газ. Европейския съюз обаче не проявява последователност. За подношение отношение на Северен поток, на не се не, после да. Господин Калиновски, Искам да поздравя моя колега господин Олейничък. Вярно е, че това е новост. Вярно е, че това е пилотен проект за Балтийския регион. Ако проекта постигне успех, той ще бъде добра основа и за други подобни проекти. Искаме да има условия за равнопоставеност за всички. Трябва да преодолеем раз, различията в нивото на развитост между отделните региони. Задължително условие за успех е добра координация на ниво Европейски съюз и на ниво и на национално и регионално ниво. Господин Лухан е последният оратор. Уважаеми господин председател, значението на стратегията за Балтийско море се състои в факта, че това е една интегрирана рамка, която трябва да отчете всички подходи и всички предизвикателства в региона и тя също така представлява един пилотен проект. Успеха на тази стратегия може да бъде модел за бъдещото прилагане и на други стратегии и тук включвам стратегията свързана с Дунава. Европейските проекти са много важни за региона и те са големи основни елементи. Това е много важно. Държавите членки трябва да използват всички налични средства за финансиране на подобни проекти. Искам да подчертая факта, че използването на специфичността на регионите може да доведе до по-ефективно използване на общностите фондове. Господин Шефчович, от името на Европейската комисия имате думата. Отново искам да благодаря на докладчика за много важния доклад и също така за ангажираността на Европейския парламент към е, към стратегията за Балтийския регион, тъй като тази стратегия изпробва модела и ще зависи неговото изпълнение от това как ще се изпълни плана. Много е ясно, че ангажимента на държавите в региона и други заинтересовани лица ще бъде изключително важно за успеха на стратегията за Балтийско море. За първи път сме изготвили интегрирана на стратегия за група държави членки, които са изправени пред същи, едни и същи обстоятелства и могат да се възползват от едни и същи възможности. Ние подготвяме процеса за прилагането на тази стратегия с новите правителства, с нови методи, за да се превърна думите в дела. Ние работим за синергия, за очертаване на финансовите възможности, различни регионални възможности, които да бъдат обединени в една цел, за да може да се използва макроекономическия подход. Като решаваме проблемите на транспорта, екологията, инфраструктурата, се очертава един а, интегриран подход за максимално използване на въздействието. Този подход вече е а, изпробван успешно. Много проекти се а, използват чрез финансиране комисията е ангажирана да запаси набраната енергия. Предвижда се конференция на 14 и 15 октомври, за да се обобщят извлечените полуки. Околната среда е един от първите стълбове в политиката на Европейската комисия за съживяване на региона. Няколко от изказалите се говориха за транспорта, който е един друг важен въпрос, който трябва да се разглежда комплексно. Има и други проекти, което ще допринесе за по-доброто интегриране на региона. Региона на Балтийско море, както беше споменато еднократно, един пионерски подход, резултатите от който ще допринесат за повишената стойност на този метод. Следователно, комисията много отблизо следи развитието на този проект, също така и с оглед на Дунавската стратегия. Както каза господин Табачи, аз много се радвам, че като представител на Словакия ще се изпълнява такъв проект и аз съм сигурен, че комисията ще постигне много добро разбиране за Дунавския район. А, също така ще бъдат направени и други предложения с, с из, извън очертанията на съществуващото сътрудничество с оглед на из, на изпълняването на потребности, е, задоволяването на потребностите и затова пожелавам успех в изпълнението на Балтийската стратегия и пожелавам успехи на бъдещото унгарско председателство, по които ще работим в сътрудничество е, в е, Дунавския регион. Благодаря. Гласуването ще бъде в 12 часа утре сутринта. Сега ще се занимаем с последния доклад за тази вечер. Доклада